ред е доклад на госпожа Шартие. Предварително финансиране на оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост. Мерси, месье президент. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Трябва да кажа, че тази вечер се чувствам горда от работата, която извършихме институционално на европейско ниво. Наистина се вижда, че комисията, съветът в голямата си част наистина са готови да работят, както и парламента, да работят бързо и да работят ефикасно. Именно тази ефикасност на политиките е в основата и на стратегията ни. Госпожо комисар, мисля, че трябва специално да ви благодарим. Ние започнахме работа на 4 февруари. Ето, утре сме готови. Малко са европейските решения, които толкова бързо и ефикасно да бъдат разработени. На второ място искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. От социалистите и демократите Мартина от СПД, колегата от Зелените, Патрик от ГОЕ, скъпи колеги. Ние не винаги сме били на едни и същи мнения, но е, за нас е важно да вървим в една и съща посока, защото смисъла на нашата работа е да имаме една Европа, която да работи за младите. Всъщност, младите са изправени пред най-големите трудности. И за това и задачата ни е най-трудна. Над 25% от тези на възраст между 18 и 25 години са безработни. Мнозина от младежите същевременно нямат квалификация или не намират работа и тук не виждаме съответните политики. Ако намерят работа, пък тя няма връзка с тяхната конкретна квалификация. Е, с тази инициатива, с други думи, се опитваме да щупим най-костеливия орех и за това всички се обединихме и работихме в рекордно кратко време. Като докладчик по доклада мога да кажа, че много се радвам, че всички политически групи обменяхме информация. Ето защо с съвета и комисията работихме много добре заедно. Ние бяхме водени от същата политическа воля. Ние искахме да успеем в името на младите. Така че тази вечер аз наистина се гордея с Европа. Гордея се, защото ние бяхме единни в това, което желаехме да постигнем и в крайна сметка това е Европа. За това става дума, когато говорим в пленарна зала. Има ги оперативните програми, и съответно трябва да се разработят проектите на място, като се осигури необходимото финансиране. Вие предложихте предварителното финансиране да мине от 1 на 30% и това е нещо много важно, госпожо комисар. Това е вашето предложение и то много ще помогне на регионите, където трудностите са най-големи. Но няма време наистина и аз наистина искрено желая да успеем заедно. Също така се надявам гласуването утре да изпрати ясно послание, за да може държавите членки да запретнат ръкави и да работят по тази инициатива за младежка заетост, тъй като имаме нужда от проекти. И съвета трябва да стимулира държавите членки, така че младите нашата работа и предварителното финансиране. Благодаря мерси е, Благодаря ви, госпожо докладчик и госпожо Морен Шартие. Сега от името на Европейската комисия госпожа Тисен. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, бих искала да благодаря на Европейския парламент и в частност на госпожа Морен Шартие за това, че е, направи това досие приоритетно. Благодаря ви и за ефективната и конструктивна работа. Бих искала да поздравя Европейския парламент по отношение на постигането на споразумение в рамките на съответните комисии, но и заедно с съвета по това а, ключово подпомагане на младежката заедост в Европейския съюз. Позволете ми също така да поздравя и латвийското председателство за неговата висока степен на ангажираност. То също реагира много ефективно, като показа, че младежката безработица е приоритет в Европейския съюз, който се споделя от всички европейски институции. Не трябва да губим повече време и бързо трябва да приложим Европейската инициатива за младежка заетост. По този начин ще представим нови работни места и а, практическа възможност за връщането на хората на трудовия пазар. Всички ние трябва да се придържаме към нашите ангажименти, които поехме към европейските граждани. И именно това правим всички ние заедно. Затова ви предлагам да водим преговорите, да приемем възможно най-бързо този регламент. Обсъжданото днес предложение има за цел да премахнем пречка, която идентифицирахме с държавите членки, пречка, която възпрепятства а, бързото прилагане на инициативата за младежка заетост на място. А тази пречка е необходимостта от кеш, от парични средства. През 2015 година близо 1 милиард евро а, са ни необходими и те ще подпомогнат бързото прилагане на инициативата и а, даването на възможност на 50 хиляди млади хора в Европа, придържайки се към нашия бюджет. Обедени сме, че това предложение, което ще приемете с голямо мнозинство, ще представлява силен стимул за държавите членки, за да а, приложат по-бързо мерките конкретно на място, за да се организират стажове, обучения, професионални обучения и така нататък. Прилагането на инициативата за младежка заетост, уважаеми дами и господа депутати, в момента е в ръцете на държавите членки. Знаем, че някои от примерите, публикувани в доклада за европейския семестър, ни показва, че някои държави вече се справят добре. Тази инициатива ще даде стимул за структурни реформи в областта на заетостта и реформи в системата на образованието. Тя ще бъде катализатор за младите хора при преминаването им от училище към работа. Сигурна съм, че този регламент също така ще осигури навременно прилагане на инициативата, имайки предвид неотложността на проблема. неотложност, тъй като разполагаме с много стегнат график. Бих искала още веднъж да ви уверя, че Европейската комисия ще осигури увеличеното финансиране за 2015 година незабавно след като влезе в сила изменения регламент. Разбира се, сега основният въпрос е а, свързан с качеството на мерките за подкрепа. В това отношение Европейската комисия тясно ще следи напредъка, като разбира се, ние ще докладваме на Европейския парламент своевременно. Благодаря ви. Uh, you, Благодаря ви, госпожо комисар. От името на Комисията по култура и образование думата има Силви Гион. Е, Благодаря ви. Скъпи колеги, този доклад се опитва да помогне за разрешаването на една от е, основните проблеми, който непрестанно е, ни вълнува. Е, всеки пети млад човек в Европа е безработен с всички рискове, свързани с маргинализация и бедност, които, са, които вървят ръка за ръка с безработицата. А гаранцията за младеща е свързана с много слабости. Ето защо настоящата мярка, която ни се предлага, е много важна. Важна е за да се преодолее пропаста, която се образува между младите хора с висше образование, хората с професионално обучение и хората без никакво обучение. Важно е да се преодолее попаста между пазара на труда и образованието и преди всичко попаста между бедни и богати. Най-уязвимите млади хора от, от, от, от кръста сам през 2008 година са, хор, са младите хора без образование и без обучение. Особено уязвими са младите хора от средите на иммигрантите, които са в а, ситуация на истинска социална маргинализация. Трябва да се действа бързо и това прави Европейската комисия, за което и благодаря. Благодаря ви, госпожо. А сега преминаваме към изказванията от името на политическите групи. От името на НП думата има Лара Коми за минути и половина. Е, президенте, ringrazio благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за чудесната работа. Е, и то в екип с е, комисаря. Предложението на комисията ми харесва. Е, предварителното финансиране за оперативните програми по заетост ще бъде повишено Предвиден е 1 милиард и а, увеличението е всъщност от 1 на 30% за предварителното финансиране, което е съвсем конкретен принос за подобряване на хода на оперативните програми, тъй като държавите членки очевидно нямат достатъчно средства. Крайно време е Европа да направи нещо е, ефективно за намаляване на безработицата сред младите хора е, в е, градовете, в регионите на Европа. Борбата с младежката безработица е приоритет за всички държави членки. На 26 години станах депутат и имам междувременно доста наблюдение върху процесите в Европейския съюз. Проблемът е всъщност в държавите членки. В някои държави членки младежката гаранция се реализира добре, а в други не. Трябва да анализираме процесите. Европа би трябвало да помисли за гражданите и то най-вече за младите, защото те пропускат шансове. Благодаря, госпожо Ками. Ще приемете ли синя карта? Да. Има, имате думата. Един въпрос е, бих задал на госпожа Коми. Тя говори за младежката гаранция. Знаете ли, че Сметната палата наскоро представи доклад по младежката гаранция и какво мислите показаното от Сметната палата за Италия? Е, младежката гаранция на практика според е, отчетите на Сметната палата не е допринесла нищо за развитието в Италия. Не смятате ли, че би трябвало по-ефективно да работи тази програма в бъдеще? Госпожа Коми, да, благодаря ви за въпроса. Като заместник-председател на групата на НРП анализирам заедно с други колеги ситуацията в Италия. Мога да ви кажа някои неща за Ломбардия. Програмата за младежка гаранция именно в Ломбардия се развива най-добре. Има доказателства за това. Естествено, в Италия е, има още много, е, което трябва да се направи в това отношение. Е, няма никакво значение кой точно управлява страната. Важното е младите хора да е, намерят пътя към пазара на труда. Благодаря, госпожо Коми. За е, групата на социалисти и демократи е, давам думата на господин Бенифей. Благодаря ви, господин председател. В момента обсъждаме едно отлично предложение на Европейската комисия – Нашия парламент прие изключително бързо текста. Ще гласуваме утре, което показва бързата ни реакция. По този начин това предварително финансиране ще бъде предоставено бързо на младите хора. От 5 милиона на 160 милиона ще мине в случая с Италия. Така че горещо благодаря на госпожа Морен Шартие за нейната висока степен на ангажираност. Благодаря и на госпожа Тисен, която отчете желанието на социалистите и демократите, които отдавна искат квоти за финансирането по отношение на борбата с младежката безработица. Днес можем да кажем, че Европа изигра своята роля, сега държавите и членки трябва да се възползват от предоставената им възможност. Необходимо е държавите членки по-ефективно да си комуникират по отношение на тези инструменти и в рамките на оперативните програми, за да бъдат създадени качествени работни места, които да позволят личното и професионално реализиране на младите хора. Разбира се, предвиждат се някои условия, свързани с доброто управление на средствата и прозрачността. Европейската комисия, заедно с Европейския парламент, трябва да следи за тяхното правомерно използване. Ето защо в нашата парламентарна комисия по заетост изготвяме устен въпрос към държавите членки, за да изискаме те да направят всичко възможно, за да имаме осезаеми резултати. В едно писмо до Европейската комисия ще поискаме също тя да внесе допълнителната сума, колкото се може може по-бързо. Необходимо е да предприемем сериозни мерки за борба с безработицата на младите хора. Нашите деца имат право на бъдеще, така че Европа трябва да направи всичко възможно, за да излезем от кризата. Ние, евродепутатите, ще продължим да даваме своя принос за постигането на тази цел. Благодаря от името на ЕКАРЕ. казва председателя госпожа Яна Житнанска. Ďakujem veľmi пекни, пан predsedajúci. Много ви благодаря, господин председател. Всички знаем колко важно е за младите хора да се научат да работят от най-ранна възраст, за да се превърнат в активни участници в живота на обществото. И нашия пазар на труда би трябвало да даде тази възможност без допълнителна намеса. Ние обаче не живеем в идеален свят, а в свят с стотици хиляди безработни млади хора. Затова и намерихме много добро съгласие между докладчиците в Сянка, че трябва да помогне младите хора и а, силното послание, което Европейският парламент отправя, че ще направи всичко по своите сили да помогне за преодоляване на младежка безработица. Но това не е достатъчно. Сега държавите членки трябва да използват средствата, които им се отпускат. В противен случай само ще допринесат за отчаянието на младите хора. Благодаря ви. Благодаря. От името на групата на либералите, от групата на либералите думата има госпожа Мартина Добайова. Дякую всем, пани справодай. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за чудесното сътрудничество. ние е, направихме необходимото, така че е, Европейския съюз да реагира колкото е възможно по-бързо. Е, като имам предвид е, новините е, в е, чешките медии, младежката безработица е намаляла с 2,5%, което наистина е чудесна новина. Това означава, че все още тя е повече от 10% в моята страна, а в много страни и региони е, е, се движи около 20 и над 20%. И именно там е, има особена нужда от програми за заетост. 2,5 милиарда ще бъдат отпуснати, като една част от сумата ще отиде и за Чешката република. Е, ще трябва да се е, съобразим естествено и с потребностите на економическото развитие в съответните региони и държави. Затова са необходими националните мрежи. Затова е, е особено е, нужно да се предвидят програми, които да е, направят прехода от образование към е, реалния професионален живот за младия човек е, нещо много по-лесно е, и достижимо. Ще трябва да осигурим естествено и стажове, ще е, осигурим и е, възможности за започване на собствен бизнес. По този начин ще отговорим на реалните очаквания за реал реална заетост. Благодаря ви. От името на е, Обединената левица ще говори господин Ярик. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожа комисар, скъпи колеги, спешно трябва да се справим с младежката безработица. За това приветстваме решението за увеличаването на предварителното финансиране и допълнителните 1 милиард евро за борба с младежката безработица. Важно е, е държавите членки да осигурят тези средства да стигнат до бенефициентите. Необходимо е всички всички средства отпуснати за заедостта и обучението на младите хора и в бъдеще да бъдат увеличени. Относно доклада на госпожа Морен Шартье, всички осъзнаваме, че този напредък е недостатъчен, за да може 7 милиона млади хора днес в Европа да получат професионално обучение и достойно заплатена работа. Правото на труд е право и това е основен залог за европейското бъдеще. Публичната служба в Европа трябва да осигури сигурност на работното място и съответното обучение. Смятам, че всеки млад човек в Европа има право на бъдеще в нея. Благодаря ви. Благодаря ви, господин депутат от името на Зелените, господин Рейнтке. Dear President, dear colleagues and also dear member states. I have... Уважаеми господин председател, скъпи колеги, Членство на парламента само от 10 месеца и мога да кажа, че вече ми омръзна. Омръзна ми да се говори за младежка безработица и да не се предприемат никакви мерки. Омръзна ми държавите членки да не поемат своята отговорност и ми омръзна да повтарям едно и също нещо до безкрай. Може би аз съм прекалено нетърпелива, но знам прекалено много истории на млади хора, които не са нетърпеливи в Европа. Вече сме в средата на 2015 година, така че може би е време държавите членки на Европейския съюз да се събудят. 30% предварително финансиране, което предлага Европейската комисия за инициативата за младежка безработица е последната възможност да се събудите. Приемаме тази инициатива по скореден процедур в Европейския парламент, защото според нас е крайно време да се действа. Сега е крайно време държавите членки да осъзнаят този факт, да започнат да използват тези средства и да достигнат до младите хора в Европа. Това е тяхна политическа отговорност. Thank you. Do you accept blue card from Mr. Благодаря ви. Приемате ли си на карта от господин Яковчич? Да. Господин Яковчич, имате думата. Благодаря ви, че приехте синята ми карта. Бих искал да ви попитам, как да разбирам гнева ви, не смятате ли, че решението да бъде увеличено предварителното финансиране на 30% от страна на Европейската комисия показва, че Европейската комисия и Европейския парламент се вълнуват от съдбата на безработните млади хора. Не смятате ли, че, че това допринася за авторитета на Европейския парламент? Моля за отговор. Благодаря ви за въпроса. Напълно съм съгласна с вас. Ние много говорихме, много работихме по това предложение и в целия парламент като цяло, за да го приемем възможно най-бързо. Но сега отговорността е в ръцете на държавите членки. Те носят отговорността да гарантират, че средствата ще достигнат до младите хора и че те ще бъдат използвани за програми, които да бъдат полезни в борбата срещу младежката безработица. Е, Благодаря на госпожа Райнтке. А сега от името на Европа за свобода и пряка демокрация госпожа Лаура Агея. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Благодаря на докладчика. Ние се обединихме е, около бързата процедура. Но, така да се каже, това бяха животоспасителни мерки за пациент, който е минути преди смъртта. Ако погледнете ситуацията в Италия, наистина е, ще установите, е, че почти нищо не е направено. Е, срамувам се, че Италия не предприе нищо с тези средства. На практика младите хора останаха излагани. Не са отговори на техните желания. Не им бяха предложени шансове. Нямаше информационна кампания. Това е моята оценка. Срамувам се за това, че в е, Италия е, всъщност е, бяха отпуснати толкова много пари, а за съжаление нищо не бе постигнато. Благодаря, госпожо Аджея. Ще приемете ли синя карта от господин Банифей? Да, имате думата, господин Банифей. Да, е, благодаря, господин председател. Очевидно е, има голям интерес е, в много от изказванията. Е, чуваме критични бележки, които аз поделям. Ще попитам госпожа Аджея, защо е, тя в качеството си на докладчик в Сянка от нейната политическа група не участваше в заседанията ни тогава можеше да допринесе по-активно за ускоряване на процедурата и за налагане на своите идеи. Естествено, човек може да бъде критичен, но как да разбираме това, че не сте намерили време за да дадете на заседанията или да напишете нещо в интернет и по имейла? Да, благодаря ви, господин е, Бенифей. Аз съм представител на една политическа група е, и също времено докладчик в сянка по две досиета, е, когато видя как господин Пенифей работи и си мисля, че може да се желая повече от гледна точка на неговото упорство, активност, поне в комисията, в която работим заедно. Да, тук става дума за това, че комисията обеща да отпусне милиони и оттам да се създадат милиони работни места, но ето, че не се постигна нищо. Благодаря, казва председателя, за този много интересен вътрешнин италиански дебат. Господин Марушик. Дами и господа, трябва да разберем, че безработицата в, на определена категория хора, в този случай на младите хора, е свързана с безработицата в обществото като цяло. Не може да замитаме нещата под килима, трябва нещо да се промени. Ако излизаме с някакви фалшиви изкуствени инструменти, които да накарат тези хора да се върнат на трудовия пазар, то това само ще доведе до увеличена безработица сред друга категория а, хора, като например безработни а, хора, които са плешиви или пък безработни ще бъдат левичарите и така нататък. Това, което искам да кажа, че хората просто не се наемат работа, на работа от съответните компании, а от потребителите. Ако потребителите имат пари в джоба си, те ги харчат и по този начин се създават нови работни места. Благодаря ви. Господин Ванден Кенделаре. От името на НП. Минута и половина. Meneer voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Zeven... Много ви благодаря, господин председател. 7 милиона млади европейци са безработни. Това е огром, това са огромен брой безработни млади хора, което започва не само тяхното лично бъдеще, но и бъдещето на Европа като цяло. Затова трябва да се предприемат спешни мерки. Трябва възможно най-бързо да започне да прилагаме е, инициативата за младите хора, или с които ми казвам, трябва да помогне на младите хора да си намерят работа или място в някаква програма за обучение, възможно най-скоро. Доказахме, че Европа може да действа бързо, когато се наложи. Доказахме, че Европа може да взима важни мерки по важните въпроси. Сега държавите членки трябва да гарантират, че ще използват тези програма възможно най-бързо и ефикасно. Щом Европейския съюз, когато е почне по среща, държавите членки също трябва да го сторят. Тези 30% предварително финансиране са само първа стъпка напред, но ние трябва да продължим с работването на една цялостна стратегия в дългосрочен план с по-качествени обучения, по-гъвкав пазар на труда и преди всичко устойчиви работни места. Нуждаехме се от това бързо започване на проекта, а от тук нататък топката е в полето на държавите членки. Но ние също трябва да се запитаме какво следва от тук нататък. Всеки добър шахматист винаги предвижда поне няколко хода по-напред. Ние трябва да ставим същото, за да сложим край на младежката безработница. Думата има госпожа Юта Штайнрук за минута и половина. Да, е, днес, е, за съжаление, все още нямаме основания да празнуваме някакъв голям успех е, в борбата срещу младежката безработица. Очевидно сме много далеч от успеха. Младежката гаранция се оказа една безкрайна история и затова благодаря много на всички, които в момента работиха и продължават да работят, за да ускорят процедурата. През последните години имаше твърде много опити да се избутва проблема и да се опиташ да пробуташ черния петър на другия. Необходимо е при всички положения да се освободим най-вече от политиката на економии и да е, поемем повече отговорност, да поемат отговорност и държавите членки. Държавите членки е, се нуждаят от е, съфинансиране и от подкрепа. Ето така ще им помогнем, за да реализират структурните реформи, които са необходими. Е, за нас е, е, борбата срещу младежката безработица е абсолютен приоритет. Вие, госпожо комисар, също го казахте. Не само в държавите членки, и в европейските институции трябва да се полагат максимални усилия. И ето, че в момента действително на ход са правителствата, но също и предприятията. Економиката в държавите членки трябва да се направи нещо, за да се справим с проблема. Благодаря на Юта Штайнрук. Е, е, депутата Макентайр има думата сега. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на докладчика и на госпожа комисаря. Мисля, че всички признаваме, че младежката безработица е сериозен проблем и е явно, че трябва да се действа. Аз подкрепям настоящото предложение, за да се осигурят необходимите ресурси и за да може те да се използват по начин, който да ускори прилагането в държавите членки. Но аз също имам някои опасения, че това предварително финансиране може да доведе до натиск върху фонда. Опасявам се, че след години ще искаме нови средства, които да бъдат посветени на инициативата за младежка заетост. Винаги сме приканвали към бюджетна дисциплина и към политика ориентирана към резултатите, затова тук не трябва да правим изключение. Необходимо е да следим отблизо резултатите. За да може да имаме а, прилагане на плана трябва да работим с държавите членки, за да може те да отговарят на предизвикателствата на местно равнище. Необходимо е инициативата на Европейската комисия да допълва програмите на държавите членки. В моя избирателен регион посредством партньорства бяха организирани стажове и възможности за професионално обучение. У нас 2,2 милиона стажа през последните 5 години бяха създадени. Благодаря ви. Сега госпожа Инес Кристина Зубер много ви благодаря, господин председател. Увеличаването на предварителното финансиране на инициативата за младежка безработица е добра идея, тъй като предварително съфинансирането беше на толкова ниско равнище, че държавите, които не можеха да си позволят тяхната част от съфинансирането, много често държавите членки, които имат най-високо равнище на младежка безработица, нямаше как да предприемат конкретни действия без, без инициативата, която ще гласуваме утре. Инициативата за младежка безработица обаче все още не е достатъчно мащабна, за да позволи разрешаването на проблема с младежката безработица. Знаем, че в контекста на изпълнението на програмата броят на изгубените работни места е повече от броят на създадените често се предлагат работни места с времен трудов договор или с стажове, които се създават на мястото на постоянни работни места. Така че да, дава се някаква гаранция, но тази гаранция всъщност е гаранция в а, среда на несигурност. Благодаря ви думата. Има господин Лампус Фонтулис за една минута. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Инициативата за младежка заетост се опитва да реши един огромен проблем. Един проблем, който измъчва и моята страна. Сред младите хора безработицата достига 60%, а в някои региони и още по-страшно. Необходими са много усилия на национално и на европейско равнище. Но до този момент подходът ни беше погрешен и затова не можем да го решим. Е, не е въпросът в това е да е, взимаме решение и да приемаме мерки. Нуждаем се от разумна ориентация и на тази основа би трябвало да провеждаме и съответните програми. Но въпросът не опира единствено до парите. Само с пари не можем да решим въпросите е, на безработицата. Затова е, ми се струва, че има основания за критични бележки до момента. Благодаря. Е, госпожа Сойдрова. Я вита. Благодаря ви. Аз приветствам решението на докладчика и на останалите колеги открито да се подкрепи предложението на Европейската комисия за увеличаването на средствата за инициативата за младежка заетост. Предварителното финансиране от 1,5 милиона евро за 2015 година показва, че Европейския съюз приема на сериозно борбата с младежката безработица. Ако искаме тези средства да бъдат използвани ефективно, е необходимо също така отблизо да следим начина по който нашите правителства използват тези средства. Аз а, поддържам тясна връзка с а, длъжностните лица в нашето Министерство на труда и следа отблизо как се а, организират програмите. По мое мнение, Чехия е готова за а, освояването на тези средства, особено по отношение на регионите с висока степен на ре... безработица. Не само Прага, но и други региони страдат от този проблем. Региони, в които 25% 40% от младите хора до 25 години са безработни. Бих искала да се окаже по-голяма подкрепа и за професионалното обучение, по-голяма финансова подкрепа. Трябва да гледаме на това като инвестиция в нашето бъдеще. Инвестиция, която ще даде стимул и ще върне доверието на младите хора. Радвам се, че това предложение получи такава силна подкрепа. Благодаря госпожа Марита Отскок.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 Чухме примери от Италия и други страни в Европейския съюз. Аз бих искала да ви кажа няколко думи за моята страна, Швеция, където по принцип се смята, че положението не е много притеснително. Но дори в Швеция младежката безработица е доста висока и за това ние обърнахме особено голямо внимание на младите хора в Швеция благодарение на инициативата за младежка заетост. Предишното шведско правителство обаче намали подкрепата за тази инициатива тъй като не искаше да изразходва средства от националния бюджет на страната, а очакваше европейски средства. Ето защо трябва да променим нагласите, трябва да променим менталитета. Има много други държави, членки в Европейския съюз, където се оказа невъзможно да спечелим необходимата подкрепа за инициативата за младежка заетост. Затова и да, това по-високо равнище предварително финансиране ще се окаже много важно да може да доведе до реална помощ за младите хора, тъй като има държави членки, които са прекалено бедни, за да могат да помогнат своите млади безработни. Благодаря ви. А, сега думата има госпожа Ан Сандер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 за минута и половина. Мерси, месье президент. Благодаря ви, господин председател. И аз на своя ред бих искала да поздравя докладчика за неговата работа, да поздравя и Европейската комисия. Предоставянето на необходимите средства, за да може инициативата за младежка заетост да се реализира. Това е отлична новина. Това е доказателство, че Европейския съюз може да действа конкретно, ефективно и бързо, ако това е необходимо. Както вече някой колега каза, сега топката е в полето на държавите членки. Трябва да се предприемат различни мерки, като например насърчаването на професионалното обучение. Трябва да се, даде, да се вдъхне желание на младите хора да създадат собствено предприятие или пък да се обучат на някой нов занаят в областта на цифровата заетост. Аз на своя ред бих искал да поговоря за трансграничната мобилност. Трансграничната мобилност дава възможност на младите хора много по-лесно да се възползват от работните места отвъд границата. Занаятите и новите работни места са свързани с ученето на чужди езици. У нас обаче френското правителство желая да премахне двоязичните паралелки, което противоречи на всички наши усилия тук в този парламент. Трансграничната мобилност е свързана също и с по-добра информираност за работните места в чужбина. Тя е свързана и с взаимното признаване на дипломите. Това са различни, но взаимно допълващи се мерки, които ще ни позволят заедно да напредваме напред и да се борим с младежката безработица. Благодаря. Благодаря ви, госпожо депутат. Сега госпожа Вилия Блинкевич Юте. Благодаря, господин председател. Приветствам докладчика. Подкрепям предложението на комисията за повишаване на процента за предварително финансиране. Защото по този начин ще можем колкото е възможно по-бързо и ефективно да предложим някакви реални перспективи на младите хора. Те така ще могат естествено да се надяват най-малкото на стажове, на места за обучение. Но а, не всички държави членки, съгласно последния доклад на комисията, а, използват а, максимално възможностите, които се предлагат по а, програмата за младежка безработица, защото им липсва а, финансови средства. По тази причина аз се радвам, че можем така бързо да реагираме на а, нуждите. Нека да насоча вниманието ви към факта, че в дългосрочен план решаването на проблемите, свързани с безработицата, трябва на всяка цена да бъдат е, преодолени, тъй като е напълно възможно в резултат на по-дълъг период на безработица младите хора да е, е, почнат да страдат от физически и психически нарушения, което ще се отрази много неблагоприятно на целият им професионален и личен живот. Благодаря. Хаби Лопес има думата. Благодаря ви. Най-напред Бих искал да приветствам работата на докладчика и на Европейската комисия, които ще доведат до допълнително финансиране за инициативата за младежка заетост. Благодаря на Европейската комисия, благодаря и на Европейския парламент. Държавите членки, които имат проблеми с младежката безработица, са всъщност и държавите членки, които имат най-голям проблем с бюджетния дефицит. Това са два проблема, които върват ръка за ръка. Смятам, че ако не променим макроекономическата си политика, която е пряко свързана с безработицата, няма да постигнем кой знае какво. В крайна сметка безработицата е показател за много неща и много добър пример са държавите в Южна Европа. Ръста на безработицата е изключително висок в тези държави. Смятам, че Европейския парламент и държавите членки трябва да намерят решение. Благодаря ви, казва председателят. Сега преминаваме към процедурата КЕДЖДИАЙ. Първият оратор е от НП, госпожа Дезепрум. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, както и на докладчиците в Сянка. И специално благодаря на комисията за това, че така навременно uh, излиза с това предложение. Това е изключително важно за младите хора в Европа. Те се нуждаят от е, тази подкрепа, за да получат е, необходимото образование, необходимото обучение и стаж. Е, предложението ще бъде е, е, така както е, ние възнамеряваме то да бъде прието по бързата процедура, ще бъде едно ясно и е, окоръжаващо послание за държавите членки. Е, ще трябва, е, колкото е възможно по-бързо, да се реализират е, програмите, като се освояват средствата от Европейския социален фонд за създаване на повече умения, на е, повече по-висока квалификация, на необходимото образование, което ще даде е, едни много по-добри шансове на младите хора да намерят мястото си на пазара на труда. Е, ние не се нуждаем от е, образование, което не предлага търсените умения. Нуждаем се от образование и обучение, което предлага именно тези знания и умения, които имат приложение на пазара на труда. Благодаря. Депутатът Негреско има думата domnule președinte mulțumesc uh, благодаря господин председател. Благодаря на Европейската комисия за направеното предложение. Има над 7 милиона безработни млади хора в Европа. Над 7 милиона човешки съдби, които може да се опитаме да променим. Затова предложението за увеличаване на предварителното финансиране до е положителна мярка, но тя не е достатъчна. Още веднъж трябва да призовем държавите членки по-бързо да действат в борбата с младежката безработица. Увеличаването на правителството финансиране е положителен жест и се надяваме държавите членки да отговорят по положителен начин на този жест. И мога да ви уверя, че в Румъния, в Румъния разполагаме с необходимите инструменти за прилагането на тази мярка, тъй като ние сме една от държавите, която първа започна да осъществява гаранцията за младежка заетост. Затова смятаме, че има нужда и от конкретни проекти, които да помогнат на младите хора. Благодаря ви. А... Ah, yes. Τώρα на пилотис, πληρώτης Νότης Μάριας. Παρακαλώ, ένα λεπτό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 В Испания, Португалия, Гърция средната безработица е 19,2%. Предвиждат се публични средства, но очевидно не навсякъде те са достатъчни за съфинансирането по програмите. Гърция изпитва най-големи проблеми във връзка с съфинансирането Драги и компания правят всичко възможно, за да задушат гръцката економика, която и без това е в тежко положение. Така нещата няма да провървят. Благодаря ви. Ще приемете ли синя карта от е, депутатът Новаков? Имате думата, господин Новаков. Благодаря, господин председател. Благодаря и за това, че приехте синята карта. Безспорно важно е увеличаването на с 30% на предварителното финансиране по оперативни програми, които имат за цел да насърчат младежка заетост. Но подобряването на заетостта е симбиоза между реформи и инвестиции. Те не могат да постигнат самостоятелно тази цел. Как виждам аз прогреса напред? Има големи различия между държавите членки и между това да бъдат усвоени едни средства и да бъдат постигнати конкретни резултати. Усилията напред трябва да са с повече ангажираност на държавите членки в посока създаване на младежка заетост. Тези усилия трябва да са в две посоки. Първо, използване на това предварително финансиране в максимална степен и реформи в образованието. Как виждате Вие тези реформи във Вашата държава членка и в останалите? Благодаря Ви. Αναπληρωτής ε, Μάριας, παρακαλώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο. Και... да, благодаря на колегата. Какво мога да кажа? В момента са необходими средства, за да се осигури съфинансиране. А очевидно при тези условия в Гърция, при свиването на обществените финанси, няма достатъчно средства за предварително финансиране, независимо от това, че ние желаем и подкрепяме тази инициатива. Не можете да получите кредити от гръцките банки. Е, те не дават дори едно евро. И това е основният проблем, който трябва да се има предвид. Да, това е, господин председател, една минута беше времето ми. Госпожа Билбао има думата сега. Gracias, presidente. Комисария, apoyo, por supuesto, esta reforma del... Благодаря ви, господин председател. И аз, разбира се, приветствам а, тази промяна, това изменение в регламента, което да позволи по-високо равнище на предварително финансиране, тъй като приоритет е да се започне да прилага възможно най-бързо инициативата. Жалко е обаче, че държавите членки, които имат най-големи проблеми с младежката безработица, към момента не са предоставили достатъчно програми. Проблематичен е фактът, че някои от държавите членки се опитват да централизират процеса, вместо да оставят правомощията на местно равнище, където органите са в по-добра позиция да се свържат с социалните партньори и да създадат нови работни места. Така че да, добре е да има по-високо предварително финансиране, но трябва също така да направим анализ на истинските проблеми, с които се сблъсква тази програма. Благодаря ви.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 Съвсем ясно бих искала да заявя, че ние не сме против а, програмата Гаранция за младите хора, но не ни харесва начина по който тя се прилага в някои държави и по-специално в Испания. Приветстваме и предварителното финансиране, но не това е основният проблем. А, не са основния проблем и активните политики за борба с а, младежката безработица. Всъщност основният проблем е свързан с забавената економика, която не позволява на младите хора да навлязат на трудовия пазар. Не може да се реши проблема с младежката безработица, като се намалят осигуровките, които трябва да плащат работодателите. Това няма да доведе до нови работни места. Европейската комисия вече изпрати предупреждения на някои държави членки, защото се оказа, че програмите не дават търсения резултат. В доклада си, Сметната палата пък ни предупреждава, че тези програми могат да бъдат приложени погрешно. Затова всички бихме искали да се стигне до по-добро възнаграждение и увеличени инвестиции, за да се реши проблема. Благодаря ви. Марко Вали. Благодаря, господин председател. Ще използвам минутата, която ми се полага, за да помоля е, госпожа е, Тайсен да ни обещае нещо. А именно, през следващите години всички програми във връзка с е, младежката заетост да донесат някаква принадена стойност не сме съгласни е, да обявяваме някакви е, епохални успехи и след това да се окаже, че независимо от това, че са обещани 2 милиона работни места, е, резултатът е съвсем ускъден. Да кажем, само 12 хиляди са създадени поне до този момент в моята страна. Ако не спазваме обещанията си, гражданите винаги ще бъдат спектични по отношение на Европа. Благодаря следващия оратор. Дякую, пани Przewodniczący. Госпожа Исловецка, благодаря ви, господин председател. Дами и господа, предвид критичното положение на младите хора в Европа, предложението на Европейската комисия за увеличаване на средствата за предварително финансиране по инициативата за младежка заето ще ни позволи бързо да подобрим положението на тези млади хора. Европейския парламент и държавите членки също така решиха да приемат това предложение без внасяне на изменения, което от своя страна ще позволи по-бързото отпускане на тези средства. И госпожа Моран Шартие, екипа и ти направиха това ускорено приемане възможно но а, от самото започване на инициативата за младежка заетост има неадекватно прилагане и наблюдение на тази инициатива. Разбираме, че трябва да се действа много бързо, тъй като дългосрочно безработните хора много по-трудно навлизат отново на пазара на труда. И също така същите тези хора са застрашени да преминат прага на бедността. И ако го направят, за тях ще стане още по-трудно отново да се върнат на пазара на труда. Ето защо Европейската комисия и Европейски парламент трябва да окажат натиск върху държавите членки. Благодаря ви. Думата има господин Яковчич. Кон имаме един отличен предлог който dolazi из komisije. Благодаря ви. Предложението на Европейската комисия е отлично. Смятам, че това е отлична новина за всички млади хора в Европа, защото вие по този начин признахте всички искания на Европейския парламент. Европейската комисия приема предложение за увеличение с 33% на предварителното финансиране по инициативата. От дълго време чакахме това решение, така че, госпожо комисар, по този начин вие ще укрепите доверието в Европейския съюз. По този начин ще покажем, че ние живо се вълнуваме от младежката безработица и особено от тази в Южна Европа. Сега какво предстои? предстои евентуално скъсване на веригата. Има и слабо звено, така че моля ви бъдете внимателни, за да може изцяло да се върне доверието в Европейския съюз. Благодаря ви. Последният оратор е Андрей Новаков. Благодаря, господин председател както казах и преди малко безспорно 30 увеличение на предварителните плащания по оперативните програми с цел насърчаване на младежката заетост е изключително важна стъпка и аз приветствам усилията на комисията. искам обаче да ги призова и да положат още повече усилия в това да бъде повишена информативността за тази инициатива и за програмата и как младите хора могат да се възползват от нея. Осъзнавам и че ролята на държавите членки и местните власти е изключително важна в това да постигнем в крайна сметка устойчива заетост сред младите хора отвън. Ето защо искрено се надявам, че и държавите членки, и местните власти ще положат усилия в това да повишат капацитета си и едновременно с инвестициите, които ще получат по предварителното финансиране, да приложат реформи в образованието и в това да направят службите си по заетостта още по-ефективни вярвам че само в кумулация между всички тези мерки в крайна сметка можем да направим така че младите хора отвън да намират по бързо и по лесно качествени работни места напред във времето. Благодаря ви. Äh, Благодаря ви. Э, Приключихме с процедурата за спонтанни изказвания и сега в края на дебата ще дам думата на госпожа Тайсън, комисар. Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Благодаря ви за подкрепата, която очевидно преобладаващата част от политическите групи в парламента. Е, утре е, ще гласуваме по доклада. Е, надявам се още през май. По бързата процедура ще можем да отпуснем вече средства по повишеното предварително финансиране. И така както е, обещахме, ще ви е, предоставим и докладите за това как се развиват нещата в е, отделните държави членки. Е, в края на годината вече ще представим на парламента една глобална оценка за ефективността на подкрепата отпусната от Европейския социален фонд за младежката гаранция. С други думи, съвсем ясно е, ще ви информираме за всичко, което е направено и за приноса на държавите членки. Междувременно ще се обърнем към държавите членки, към е, местните, регионалните органи с е, предложение за подкрепа. Естествено, че не е достатъчно само да се отпуснат повече средства. Това не е достатъчно, за да се създадат съответните работни места и да се предоставят те именно на млади хора. Не. Това не е единствената мярка за борба с младежката безработица. Имаме и младежката гаранция, имаме и други инструменти, с които могат да работят регионите. Е, повишението на предварителното е, е, финансиране е само началото. Освен това, разполагаме с средства не само от Европейския социален фонд, но и от Европейския фонд за регионално развитие. Е, а също и с инструмента EASY и е, програмите за социална заетост, разполагаме с Еразъм и редица други програми, да не ги изреждам всичките, но при всички положения с обединени усилия и с целият този инструментариум и най-вече с усилията на държавите членки е, ще направим необходимото и това е амбицията на комисията да се създадат работни места, да се помогне и на трайно безработните, така че да е, се създадат и повече възможности за професионално обучение и образование е, в държавите членки. Ето, в този смисъл трябва да разглеждаме нещата като един голям инвестиционен пакет. Но изключително важно е да дадем е, възможности на младите хора, да им посочим, че те имат перспектива и аз съм сигурна, че това ще бъде направено, включително и с усилията на отделните държави членки. Още веднъж изрично благодаря на всички, които допринесоха за спешната процедура. Давам думата на докладчика. Президент, мадам е, ле комисар. Господин председател, уважаема госпожо комисар, бих искала да ви поздравя за начина по който вие допринесохте, заедно с всички мои колеги, за премахването на пречките пред предварителното финансиране. Пречките бяха наистина непреодолими и се нуждаехме от помощ. Това е един ясен сигнал, че Европа осъзнава какви са трудностите на терена. Приканвам колегите по време на гласуването утре за следното. Нека да не се лъжим. Всички сме на едно мнение по същество. Предварителното финансиране е просто една тухла в а, а, всичко, което желаем да построим. Това не е последния камък. Ако искаме обаче нашето гласуване да даде ясен сигнал, то тогава утре трябва да покажем на всички държавни и правителствени ръководители, че тук не говорим просто за стимул не ги приканваме. Ние изискваме те да поемат ангажимент, за да може да има успех политиката за младежка заетост тази политика и нейния успех не служат, за да може е, тези държавни правителствени ръководители да се покрият с лаври. Не успехът на тази политика е важен, защото всички наши политики трябва да спомогнат за предоставянето на качествена работа на нашите млади хора. Така че утре, по време на гласуването, ще изпратим сигнал че изискваме от държавите членки те да предприемат действия. На следващо място. Госпожо комисар, както разбрахте, ние няма да отстъпим. Какво означава това? Това означава, че вследствие на съвместната ни работа, за да стигнем до това предварително финансиране, ние искаме да видим и резултатите. Ще има резултати, ако имаме и качествени проекти. Нуждаем се от конкретни проекти на терена. Искаме да ни се докладва, искаме заедно с Европейската комисия да следим нещата. Това трябва да се случва на равнищите парламентарна комисия за етост. Искаме да видим резултатите от този политически ангажимент, за който вие ни говорите тази вечер, госпожо комисар. Твърди сме в това отношение. Председателят моля да приключвате, госпожо докладчик. Госпожа Шартия, вие казахте, че инициативата за младежката заетост не е достатъчна. Държа да ви напомня, че имаме и други инструменти, Европейски социален фонд, гаранцията за младите хора. Те са създадени, за да може младите хора да бъдат заети. А ние следим за това непрекъснато. Благодаря ви,